Buenas tardes. Buenas tardes a todos. y, si les parece, vamos a comenzar la reunión. Добър ден на всички. Ако сте настроени, можем да започнем заседанието. Vamos a comenzar con la reunión de esta comisión de pesca. Нека поставим началото на това заседание на Комисията по рибарство. Най-напред трябва да одобрим дневния ред. Има предложение за една елементарна промяна дневния ред. Точка 5. Докладът на господин Ромева и Руеда за многогодишния план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан ще бъде разгледан в сряда като точка 18. Това е единствената промяна. Надявам се, те да се, надявам се да сте съгласни. Това заседание се излъчва пряко в интернет страницата на парламента. Ако няма бележки по дневния ред, можем да преминем нататък. Aprobación de las actas de las sesiones 24 al 26, como es habitual, si no hay objeciones durante nuestra... Така, одобрение на протокола от заседанието от 24 до 26 януари, както е обичайно. Ако няма възражения поступили до края на днешното заседание, този протокол също ще се смята за одобрен. Точка трета, съобщение на председателя. Нямам кой знае какво да обявя. Затова можем да преминем направо към точка четвърта. Обща политика в областта на риболова и основния регламент в тази сфера. Вече няколко заседания сме провели. Искаме днес след обед да чуем докладчика, която трябва да ни запознае с работния си документ. Веднага и даваме думата госпожа Родост. Liebe Kolleginnen und Kollegen,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 тъй като а, той има отношение към способността за улов на риба. А, обемът тонажът, обемът на двигателя на корабите имат значение за капацитета, риболовните уреди, които се използват, имат значение за капацитета и също така трябва да се анализира риболовната дейност. Свръхкапацитет трябва да се въведе задължение за ограничаването на този свръхкапацитет. В много случаи това би означавало съответните риболовни райони да се въведат прехвърлими концесии, тъй като държавите е, членки е, може би си мислят, че а, може да се постигне намаляване на свръхкапацитет без концесии. Ако смятате, а, че това е а, е, така, погледнете предложение 19. Може да се откажем от концесиите, но само ако те, тяхното използване би създало проблеми. Там, където се използват концесии, Системата трябва да бъде така структурирана, че да не се допускат отрицателни последици. Това предлагам в своето предложение 21. Важното е, че когато се създаде система за прехвърлими концесии, рибарите, особено тези, които се занимават с дребен риболов, рибарите за наячи, така да се каже, трябва да бъдат защитени. Очаквам е, мнението ви по тези въпроси. Е, четвъртата част на документа е посветена на регионализацията и многогодишните планове, които трябва да ни помогнат за постигане на целите ни. Е, в предложение 23 предлагам законодателите не само да заявяват намерение, а да предвидят ред за допитване до пряко заинтересованите, когато се изработва нормативен проект. И също така трябва да играят роля бившите регионални съвещателни съвети. Там би трябвало да се подобри функционирането им. Е, в предложение 25 е, е, Смятам, че държавите членки трябва да бъдат задължени да си сътрудничат, когато приемат национални инициативи. Комисията може да се яви като координатор на това сътрудничество. В този смисъл и предложение 26 необходими са повече стимули, за да постигнат държавите членки целите определени от Европейския съюз. Не съм сигурна, че в момента контролните механизми, с които разполагаме, са достатъчни. За това е важно предложение 27. А, чрез реформата трябва да се сложи край на микроуправлението а, на ниво Брюксел. А, ако е, сериозно се отнасяме към тази цел, трябва да спрем е, регулирането в детайли. Затова трябва да направим преглед на всички нормативни е, изисквания, които съществуват. Правните служби на институциите трябва да бъдат ангажирани, е, за да проверят дали може да се. Е, направи още нещо във връзка с регионализацията. Има също глава за Средиземноморието и Черно море, тъй като там Положението е много различно в сравнение с останалите води в Европа. Запасите са по принцип близо до брега. Е, някои запаси е, се ловуват изключително от малък брой държави. Затова структурата на риболова е различна от тази е, в атлантическите води и в водите в Северна Европа. Тук трябва за Средиземноморието, според мен, да въведем конкретни мерки. Например, възможно е да се създаде задължение за определене на мрежа от резервати – на следващото заседание на нашата комисия ще говорим специално за положението в Средиземноморието и всички колеги би трябвало предварително да зададат въпроси на комисията и да бъдат готови да правят предложения. Аквакултурите, идеите е, в проекта на комисията за създаване на комитет за аквакултурите и за въвеждане на задължителни насоки, общи приоритети и общи цели са стъпки в правилна посока, но тези предложения според мен са недостатъчни. В сектора трябва да има динамика. Е, ако искаме той да стане конкурентоспособен, е, трябва да направим много повече, не само да се ограничим до изменение на основния регламент но поне е добре е, да се придържаме към основните цели на реформата. Предложение 30 е това. Създаване на а, общи, прозрачни, солидни критерии за аквакултурите на, на територията на целия Европейски съюз, а, като тези критерии допринасят а, за така нормализиране на екологичните и социалните последици от е, дейността, свързана с аквакултурите. Предложение 31 трябва да се създадат е, норми за проследимост на продуктите на аквакултурите. Предложение 32 изисквания за етикетиране на е, висококачествените и биологично чисти продукти от аквакултурите. Предложение 33. Вносните продукти на аквакултурите трябва да е, бъдат произвеждани съобразно европейските стандарти за качество, включително за хуманно отношение към животните и за опазване на околната среда. Предложение 34 трябва да се използват средства от е, Европейския фонд е, за придаване на устойчивост на аквакултурите, особено когато те са, малки, те са съсредоточени в малки и средни предприятия. Предложение 35. Ограничаване на бюрокрацията. Повтарям. Ограничаване на бюрокрацията. Трябва да се стремим към това на всички нива и във всички сфери. Много ви благодаря, драги колеги, за това, че ме изслушахте в това пространно изявление. Очаквам изказванията ви. Очаквам сътрудничеството ни да продължи и в бъдеще. Благодаря, госпожо Родост. Сега. Господин Стивенсън е първият записал се за изказване. Thank you very much, chairman. Благодаря много, господин председател. Благодаря много на госпожа Родост, която пое най-тежкия от всички доклади. И да я слушам сега е музика за моите уши. Прочетох внимателно доклада и слушах всичко, което тя каза и съм съгласна с почти всички предложения, които тя е разработила. Първо, напълно съм съгласен, че е много важно до 2015 година е, да се вземе предвид смъртността на рибата и да се направи възможно постигането на максимален устойчив улов въз основа на биомасата и трябва да се работи не а, вид по вид, а риболовен регион по риболовен регион. Защото изглежда странно една година да се забрани улова на треска, друга година да се забрани лова на пикша, а пък в а, един и същи риболовен район, всъщност тези риби се ловят заедно. Освен това, много често корабите се намират на стотици мили от пристанищата, имат няколко дена за риболов а, и когато ловят малки, дребни риби, а, вместо да ги изхвърлят веднага, те са длъжни да ги изтоварят на сушата. Тези дребни риби, докато стигнат до сушата, три дена по-късно ще са се превърнали в някаква ужасяваща мирища маса, която ще е годна единствено за изхвърляне. Затова е много важно да се подхожда възможно най-инновационно и да се използват всички възможности за намаляването на страничния улов. Обсъждали сме многократно норвежкия модел, е, но дори норвежците признават, че и при тях има изхвърляне на улов обратно в морето а, от около 15%. Нещо, което е тясно свързано с а, изхвърлянето, а, с а, изискванията да се стоварва рибата и с практическата невъзможност това да стане, както описах по-рано. Оттам нататък трябва да има някои конкретни предпазни мерки да настояваме да се работи с 15 е, годишни е, прехвърляеми риболовни концесии е прекалено. Мисля, че трябва периода да е 7-8 годишен и държавите членки трябва да могат да налагат строги е, правила за своите риболовни флоти, флоти във връзка с прехвърлямите концесии. И тук е добре да разгледаме датската система. Там малките дребни рибари могат да купуват прехвърляеми концесии от големите, но обратното не е възможно да стане. Това е една добра предпазна мярка. се отнася до Европейския фонд за управление в областта на риболова, мисля, че трябва да мислим за едно евентуално субсидиране на модернизирането на плавателните съдове а, и на двигателите, а, но на практика този тип предложения за субсидиране са а, абсурдни, защото а, е, риболовът е търговско начинание. Ако не е изгодно да се занимаваш с риболов, т.е. ако не си достатъчно ефективен със своя плавателен съд, е, тогава естественият резултат би трябвало да е просто да излезеш от този бизнес. Има множество аргументи. Някои казват, ако се субсидира модернизирането на двигателите, тогава се намаляват емисиите на въглероден двуокис. Това е добре и във връзка с високите цени на горивото. Но от друга страна това пък създава възможност да се лови повече риба с този плавателен съд, нещо, което не е нашата цел с тази политика. От гледна точка на малките рибари, е, трябва да се предприемат е, конкретни мерки, но те е добре да бъдат решени от държавите членки. Това е традиционно под отговорностите на държавите членки. Да, действително искаме да се намали бюрокрацията и именно заради това не трябва да прекаляваме с микроменеджмента тук. Нека държавите членки да вземат решение как да управляват този, тази част от отрасъла. Що се отнася до регионализацията, важно е да има сътрудничество между всички държави членки, работещи в конкретен воден басейн. И за това е, може би, добре съществуващите регионални консултативни, консултативни съвети да бъдат е, засилени, техните е, правомощия да бъдат увеличени, защото е, това регионално сътрудничество е много важно. Трябва да има реални, истински съвети, както Пелагичния регионален консултативен съвет, съвети, които имат собствено седалище и прочие. В крайна сметка в Европа внасяме 60% от рибата, която се консумира тук от трети страни. Именно заради това един от начините да се намали бюрократичната тежест е да се даде по-голяма тежест на регионалните съвети, които да могат да вземат решение. Поздравления за добрите е, резултати. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря на госпожа Родост за положения труд. Действително много положителни са моите реакции. Много добър е първоначалният работен документ. Съгласни сме с почти всичко, така че искам да ви поздравя. Е, опасявам се, че ще трябва да разгледаме всички важни въпроси. И така, първо, подкрепяме предложението за FMSY с евентуално постигане на BMSY, т.е. максимален неустойчив улов възосновата на биомаса. По настоящен плановете за управление са в много несигурен момент – и мисля, че е, е, е, е сигурен етап от своето развитие и това е много важно в връзка с регулирането. Що се отнася до, до, до страничния улов, подкрепяме подхода регион, район по район, а не вид по вид. Смятаме обаче, че всички биологични видове трябва да бъдат включени, включително и не търговските, с изключение на онези, които могат да оцелеят при обратно хвърляне в морето. Това, което липсва обаче, според мен, в това предложение и което бих искала да е по-засилено, е блягането на намаляването на страничния улов. Всички държави членки трябва да са длъжни да предложат планове за намаляването на страничния улов. Т.е. това не трябва да е нещо просто избираемо на доброволен принцип, защото никакъв случай не трябва да се предоставят средства за преработка на те, този улов, така че той да започне да се третира като обичайния улов. Просто трябва да има ясни планове как да се намали допълнителния страничен улов. Мисля, че това трябва да е най-важната ни цел. Намаляването на страничния улов. Това е най-важното тук и то е важно и във връзка с предложението за квотите за страничен олов. В предложение 16 вие казвате, че е, може да е възможно да се прехвърлят тези квоти за страничен улов от една в друга година. Мисля обаче, че това не е допустимо. Мисля, че те не трябва да се разглеждат като допълнителни квоти, с които може да се търгува. По отношение на свръхкапацитета, напълно съм съгласна, че трябва да се направи нещо. Едно нещо, което според мен не е обсъдено достатъчно подробно, е свързано с тавана за капацитета, който вече имаме от 2003 година насам, но той е много по-висок от е, реалния капацитет, който имат държавите членки в момента. А, така че а, е, трябва да се а, е, стесни тази разлика, която е прекалено голяма и трябва да има яснота какъв е капацитетът в момента и къде можем да говорим за свръхкапацитет. Ясно е, че трябва да има някакъв вид горен прак тук. Защото ако държавите членки вземат решение да не, да не въвеждат прехвърляеми квоти, тогава трябва да имаме друг инструмент. В Швеция, в биологичните рибарски кораби има частично въвеждане на квоти и какво се получава? Има риболовни кораби, които просто съдят на пристан и тези стари лодки просто резервират е, стари кораби просто резервират възможността за а, е, риболовните предприятия ако решат да купят кораб на тяхно място и да разширят своя капацитет. Така че е, трябва да, да внимаваме с това. Също така с е, Черноморието трябва да не създаваме допълнителни стандарти. Имаме обща политика в областта на риболова и тя трябва да действа еднакво навсякъде по отношение на подкрепата и по отношение на мерките за консервация, иначе се създава Европа на две скорости. Това е нещо, което не искаме. Що се отнася до предложението за морските защитени райони, това трябва да е за цяла Европа, а не само за Черно море. Благодаря. Благодаря много, господин Хартъл. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното от моята колега от политическата група, има една точка, по която не сме напълно съгласни. Възможността за работа на две скорости или на много скорости всъщност защото може да се окаже, че това е полезно. За разлика от а, централизираният общ подход от миналото, който се опитваше да налага абсолютно еднакви правила навсякъде. За мен най-големите трудности, с които се сблъскваме и които всички признаваме, са предизвикани именно от факта, че се опитваме по някакъв унифициран начин да управляваме регион, райони на риболов, които са изключително различни по начина по, е, по който се държат рибните запаси, по климатичните си характеристики и прочи. И тъй като тези райони в крайна сметка са толкова различни, мисля, че и подходите ни трябва да са различни, за да може да се прилагат на различните места. Всички сме съгласни, разбира се, с основните изведени заглави от госпожа а, Родос. Свръхкапацитетът е проблем, пълен скандал, е изхвърлянето на риба и е, е, е необходимо да се намали страничния улов и така нататък. По всичко това сме съгласни и подкрепяме децентрализирания подход, но аз мисля, че трябва да се започне от децентрализирания подход, защото основните проблеми са свързани от големите разлики. Така че именно от разликите трябва да започнем, ако искаме да постигнем нещо. Моят опит показва, че ако искаме да подобрим управлението на риболова радикално за в бъдеще, трябва да започнем от сегашната ситуация, а не да планираме радикална промяна на структурата. За мен е важно риболовните нации в Европа да имат повече правомощия, за да вземат решение по отношение на важните въпроси в тяхната част от морето. Разбира се, има и трансгранични въпроси, има и риболовни райони, в които ловуват няколко кораби от няколко страни. И е добре морските басейни да бъдат разгледани по-отделно първо, да се види какво става във всеки един от тях и чак след това да вземаме решение за някакви общи мерки. Един рибар в Балтийско море много добре знае, че трябва да а, работи много сериозно за постигането на устойчив улов за в бъдеще и на устойчиви рибни запаси е добре, обаче сегашните предложени мерки изглежда са контрапродуктивни, защото по никакъв начин не насърчават балтийските рибари да се грижат за дългосрочните си интереси. Що се отнася до страничния улов? Съвсем правилно се посочва, че е пълен скандал това, че се залавят дребни риби, лавят дребни риби и после се изхвърлят обратно в морето. Нека обаче да не забравяме, че някои от правилата по общата сълскостопанска политика водят до изхвърляне на големи риби също. Защото понякога има пикши заедно с треска. Е, добре, обаче няма как да се лови само пикшата, а пък треската да не се лови с нея, защото треската е по-голяма. И какво става? Изхвърля се а, е, риба, която е и економически а, е, ценна. А, Аз мисля, че стоварването на страничния улов също не е решение. Това е просто едно изхвърляне на тази риба на земята, вместо тя да се изхвърли в морето. Мисля, че трябва да се работи с много внимателни и точни оценки и предвиждания, за да може количествата или квотите, както се наричат в момента, да са реалистични и да не водят до изхвърлянето на отлична по своите качества риба. Много важно е да се подчертае, че индивидуалната отговорност е важна. Шотландия, откъдето съм аз, има разпределение на отговорностите. Квотите първо се предоставят на Великобритания, след това част от тях стигат до Шотландия, след това се разпределят между отделните организации на рибарите и след това стигат до конкретните риболовни предприятия. И така всяко едно риболовно предприятие носи отговорност за най-доброто постигане на квотите, които са му предоставени. Трудностите обаче са по-скоро свързани с дългосрочния аспект, защото няма достатъчно чувство за отговорност по отношение на бъдещето и на консервацията. Що се отнася до прехвърлямите риболовни концесии – Предполага се, че това ще е добър отговор на свръхкапацитета. Но, както казва госпожа Родост, трябва много внимателно да се направи преценка къде точно има свръхкапацитет, защото мисля, че би било погрешно задължително да се приложат такива концесии навсякъде, включително и при онези, които с предходните мерки вече до голяма степен са се справили с свръхкапацитет. И така, мисля, че не е справедливо тези мерки да се прилагат и дори за тези, които достатъчно добре са се справили. Отново с това се връщаме към моето настояване – риболовните нации сами да вземат решенията си. Дания, според комисията, е отличен пример за държава членка Вела много добра система. Е, тази система бе не благодарение на управлението от Брюксел, а благодарение на това, че в Дания се взеха решения конкретно приложими за ситуацията на Дания не е непременно а, сигурно, че едни прехвърляеми риболовни концесии биха помогнали там. Затова не трябва да забравяме, че тук централизираните мерки могат да доведат до някои недостатъци, които в дългосрочен план могат да се окажат фатални и могат да унищожат крайбрежните райони и островните райони и риболовни нации като Ирландия могат да пострадат ужасно. Просто ще бъдем унищожени от излишни задължителни мерки. По отношение на аквакултурите. А, мисля, че аквакултурите не е подходящо да се включват в бъдещата обща селскостопанска политика, защото а, опитът при тях е доста отрицателен. Европейския съюз трябва да помогне на риболовните нации да разработят, или поне може да го направи, да разработят собствена политика в областта на аквакултурите, но не трябва да има централизирана такава политика. Мисля, че тази политика е по-добре да се провежда от местните и регионални власти. Що се отнася до намаляването на бюрократичната тежест, да, това е ясно. Всички сме за и тук е добре да погледнем колко много бюрократщина е свързана с настояването на централизирани мерки. Децентрализацията и премахването на задължителните мерки, които са непродуктивни, ще помогне тук. Muchas gracias. Señor Davis, tiene la palabra. I want to praise the, uh, the rapporteur to say that I think in this paper she's put forward some, some very interesting има много интересни неща, които са поставени тук в доклада, които допълват и дообокатяват предложеното от комисията. Всичко това е много полезно и ние го приветстваме. Е, има някои шотландци, някои британци <laughs> тук сред нас. Е, а, които се изказаха, швед се изказа, германец, но не чух нищо за средиземно... от средиземноморските страни, от представителите им тук. Не съм сигурен дали не е по-добре да намерим някое по-точно обяснение на BMSI, Y, и оттам с Изабела Ловин съм съгласен, че ние трябва да се движим към забраната на изхвърляния улов за всички видове риби, а не само за индустриалните. Е, разбира се, ясен ни е и по-масштабния политически аргумент – знаем за евентуалната национална чувствителност, когато става въпрос е, за забраната на изхвърляне на улов, но ако аз отида при моите избиратели в Манчестър или Ливърпул, където хората ку, е, ядат, но не хващат риба, те ще кажат, не, не може така. Не може само да се мисли в общи понятия. Затова е много по-добре ядящите риби в градовете да бъдат питани, защото те по-добре усещат нещата. Като си писах становището за Комисията по околната среда, аз посочих, че има поне 9 възможни начина, в които държавата членка да определи свое ОДО и в същото време да направи нещата по най-подходящия за всички начин. Например, да се ограничат трансфери, трансферите на риболовните квоти. Може да се въведат ограничения а за защита на някои географски общности, както се прави в Норвегия. Може да се настоява да имат дългосрочен, за да имат дългосрочен интерес тези, които извършват риболова, да притежават и част от активите. И така. Можем всичко това да го определим по начин, който да е подходящ и отговорен. Но тогава местните органи или местните организации ще трябва да поемат отговорността и няма да могат да обвиняват за всичко Брюксел. Е, но всъщност това е едно от основните предимства на регионализацията. Всяка държава членка да може да определи своите национални приоритети, за да може да се избегне свръхкапацитета по-отделно и заедно. Свръхкапацитета трябва да знаем как да го намалим и в крайна сметка премахнем чрез разумни постепенни стъпки. Ето защо аз съм за регионализацията. Но това, което чета от предложения вариант за регламент от страна на комисията, комисията като че ли казва, ние искаме да децентрализираме, да премахнем макроуправлението, искаме различни органи, власти да участват в това управление. Но въпросът е, какво ще стане, ако всички тези органи или звена не се появат, не се създадат? Ето, чухме, че в Шотландия има такъв опит и нещата са добре, обаче има други държави членки, други региони, които не смятат, че това е най-подходящата форма. Когато обаче се взимат решения на регионално ниво, ще трябва да се поеме и отговорността и тогава няма да може да се обвинява Брюксел за всичко. Както се случва а, с много други неща в момента и аз си мечтая за деня, който ще дойде и когато няма да бъде обвиняван Брюксел за всичко. Регионализацията – е по-бавна на някои места, които са повече, отколкото на други на цялата територия на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ровасе, благодаря. Господин председател. Ще продължа думите на преждеговорившите, казвайки, че работата, която е свършена от Рика, е наистина чудесна. Искам да й благодаря и да я поздравя за отличния доклад. Що се отнася до съдържанието му, искам да привлека вниманието ви към данните. Беше посочено, че има недостиг на данни и че е невъзможно а, достатъчно задълбочено да се проучи въпроса поради недостатъчното соци... социологически данни. Тоест, проблема с данните става наистина критичен, защото никой няма да може да прецени реалистично какви са запасите с различните видове морски ресурси и това е нещо, което трябва да бъде поправено. Или трябва да искаме повече данни от различни места и от рибарите включително, но тези, които се занимават с рибарство а няма да предоставят такива данни, докато схемата не бъде изчистена и не бъде уточнено всичко по отношение на квотите, е, така че да се избегне възможността единия ден рибарят да излезе а, на, на риболов в морето по квотите, а на другия ден да трябва да излезе на туристически риболов. Просто защото отчитането не се извършва по един и същи начин навсякъде и когато държавата членка представи данни за оловените запаси, може, точно тогава може да се окаже, че са излезли тези количества извън квотите и това може да доведе до санкции. По този начин се затваря този порочен кръг и за това смятам, че ще трябва да приложим един различен вид за разделяне на квотите. Принцип, който ще ни помогне да разпределяме квотите по подходящо. Наистина е скандално това, което се случва с изхвърленият улов. И това се случва в води на Европейския съюз. Да не говорим, че изхвърляният улов може да бъде унищожителен, разрушителен а за някои видове риби и това се отнася както до Балтийско, така и до Средиземно море и до много други. Ето Обаче в същото време трябва да внимаваме да не, стигне, да не се окажем в ситуация, в която ще окоръжаваме всъщност промишленият риболов, защото той може да унищожи някои видове. знаем, че има видове, които оцеляват след като бъдат изтеглени на кораба и при изхвърляне да оживеят. Но това не е вярно за всички видове. И така, когато не може да бъде изхвърлен даден улов от даден вид риби, а, то тогава не опазваме околната среда, не опазваме морските обитатели. Що се отнася до малките, а, дребните а, риби, то ако се наложи да плащат, тези, които ловят рибата, да плащат по-високи суми за това, че са уловили млади и малки риби, това само ще ги накара да изхвърлят такъв улов и едва ли ще постигнем резултата, който целим. Също така е важно и какви съоръжения се използват на риболовните кораби, а не само какъв е а, капацитета на флотилията или на отделния риболовен кораб. Смятам, че е добре определени дейности, които са предложени да се използват, за да може да се увеличи а, стойността на онези риб... на онзи улов, който сега се изхвърля. Ако той е непригоден за консумация от човека, то може да бъде използван за други цели. Регионализацията. Това е изключително важно, според мен. Ще трябва ще трябва да се създадат регулации, които а да помогнат на регионалните организации а да работят добре и да поемат функцията да взимат решения и да отговарят за тях. Благодаря ви. Благодаря много госпожа Гарсия Яро. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. И за това, че е обхванала всички аспекти на проблема – очевидно са използвани мненията на а, експерти, на научни а, институти. Логично е, да очакваме още изменения, защото и подобрения на текстовете, защото има доста предложения, които все още не са включени, но това все още е процес. Все още е процес в действие. Добре са съчетани в текста отделните важни елементи и испанската делегация – е направила поредица от предложения, част от които са взети предвид. Но извън ентусиазма, който споделяме и с преждеговорившите по отношение на доклада, се надяваме, че новата ситуация след приемането на Лисабонският, след подписването на Лисабонският договор, парламентът има своите нови права и ние трябва много активно да участваме в процеса на съвместно взимане на решения. Човек може да усети колко добре отразява този документ реалността на ситуацията по отношение на рибарството. Мога да направя сравнение и с други предложения, направени от други колеги. Има някои елементи, в които ние се различаваме изключително много. Ние, например, сме за солидарността, за социалният въпрос и неговото решаване – не искаме обаче е, националния егоизъм да унищожи, да кажем, на поминъка на различни общности. Испания в този контекст би могла да има един по-интегриран подход към рибарството и да предостави един добър продукт като резултат от регионализацията. Има някои а, много спорни елементи. Ние имаме нужда от много повече информация и от още много знания. Да споделяме всички доклади и отчети, идващи от научните среди – не само а, био, в сферата на биологията, но и в много други, свързани с тази дейност. Ние трябва да разчитаме на сектора като цяло. Ако погледнем крайбрежния и дребен риболов – тези рибари могат да направят много а за устойчивостта на рибните запаси в бъдеще. Ето защо трябва да сме много гъвкави. Трябва да разглеждаме индустриалния, промишления риболов, но трябва да обръщаме същото внимание, също толкова внимание и на дребния крайбрежен тип рибарство. Трябва да работим всички държави членки заедно, а за да формулираме реалистични и достижими цели. Това се отнася както за аквакултурите, така и за рибарството нещо, което е много традиционно за Испания. Ние бихме искали да видим и повече конкретика в третирането на по-особените видове рибарство. По отношение с хвърляния улов – Разбира се, че никой няма нищо против да се върви напред в политиката по отношение на изхвърляни улов, но е важно да се разглеждат различните проблеми в различните зони, рибарски зони. Що се отнася до прехвърляемостта на квотите, ние Смятаме, че квотите, които вече съществуват в рибарството, трябва да бъдат добре разгледани и след това по един гъвкав начин да бъдат а, предоставени в, на всяка държава членка. Много е важно да се осъществи успех напредък в това, както е важно и да вървим напред в научната сфера, за да могат да станат всички дейности, свързани с рибарството, по-устойчиви и да имат стабилно бъдеще. Същото се отнася, разбира се, и до аквакултурите. Финансовите ресурси обаче за осъществяването на всичко това е са по-ограничени, но трябва да бъдем обективни и реалистични, когато трябва да разрешим един проблем. Ако нямаме добра диагностика, ако нямаме добро лечение, нито пък лекарствата, тогава ще е трудно да бъде излекуван пациента. Ето защо испанската делегация – се изказва в подкрепа на реформата, за да бъдат постигнати социалните, економическите и обществени проблеми. Благодаря и цели. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря много. Най-напред искам да благодаря на госпожа Родост за това, че е предложила основни елементи, е, които ни позволяват вече да говорим за решения. Риболовът в Европейския съюз е конкурентоспособен само до някъде и само до някъде е видим на е, световната сцена, защото е, нашите риболовни предприятия работят при определени поставени от нас ограничения. Затова е, се нуждаем от средствата в е, фонда за рибарство, за да направим устойчиви крайбрежните риболовни предприятия, а също така и големите предприятия, които се занимават с дълбоководен риболов. Те трябва да бъдат в буквалния смисъл на думата съживени, поддържани живи. Разбира се, средствата трябва да се отпускат, когато добивът е устойчив от гледна точка на биомаса и трябва да се отпускат за определен срок, който ние ще определим, за да станат тези предприятия устойчиви в по-дългосрочна перспектива. Това, което сме правили до сега по отношение на изхвърления е, улов, е, не може да продължава. Всички сме съгласни с това. Това е, е прахосване на е, биомаса е, и разпиляване на запасите. Хубаво е, че чайките също има с какво да се хранят, но все пак знаем, че квотите и концесиите се разпределят между плавателни съдове. Някой път разпределението е сенчесто. Е, трябва да кажем на риболовните предприятия, да ги убедим, че е, когато се намали изхвърлянето, това ще бъде благотворно за тях. От това те ще извлекат полза. Тоест, е, всеки изхвърлен улов ще се приспада от квотата. Това трябва да стане ясно. Трябва, разбира се, да направи необходимите преценки. Какъв да е този допълнителен улов, който се изхвърля обратно в морето? От кой вид по колко? Колко пикша, колко херинга? Трябва ли да намалим смъртността поради риболова? Категорично да. Улова на млади екземпляри, за това те първа предстои да говорим. Въпросът, разбира се, е, централният е, е кой ще контролира всичко това? Говорим за е, ограничаване на бюрократичните изисквания, упростяване, но без да искам да се повтарям, ще кажа как ще функционират тези механизми. разпределението на квотите между отделните държави членки. А, трябва да се опре върху относителната стабилност от 1982 година. По отношение на концесиите, концесиите винаги са били не за лица, а за съдове. Заедно трябва да помислим дали в бъдеще може да предвидим такава прехвърлимост. Ако да кажем по-старите рибари се пенсионират или излязат е, от е, тази сфера, дали е, ще могат по-младите рибари да поемат техните количества? Или пък ще има нещо като тръжна процедура? Тук също Европейският фонд трябва да отпусне средства, за да даде възможности на младите хора да продължат е, така на начала е, да извършват риболов и в бъдеще. Е, по отношение на прехвърлянето на квотите, напълно съм съгласен с госпожа Родост. Сега за капацитета за лов. Естествено, мощността на съда има значение, но голямо решаващо дори значение в бъдеще ще имат и риболовните уреди. Тук трябва да се заделят инвестиционни средства. Тъй като не можем да кажем на хората, има средства, обаче можете да а, ловите само а, някои видове риба или пък трябва да си обновите флота, но ние няма да ви дадем пари за това. Повече трябва да се съсредоточим върху бъдещето на по-младите. трябва също да работим съвместно с корабособствениците, с работниците. Аквакултурите ще имат огромно значение. Мисля, че е, тук можем да е, предвидим някои много е, практически целесообразни решения. Е, Средиземноморието, да, там трябва е, да има специфика, но, както знаете, трудностите се крият в детайлите. Ако имате 160 страници правила за прилагане, не можете да навлезете в регионалната специфика така, както ви се иска. Във всеки случай, благодаря на докладчика още веднъж. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам на свой ред да поздравя докладчика за прекрасната и работа. Съгласен съм с много от нейните позиции. Ползвате се от общата ми подкрепа. Искам да се спра само на два елемента, където може би е добре да се промени е, редакцията. Предложение 16, идеята за гъвкави квоти – при е, което е, квотите за прилов е, се прехвърлят от година в година. Мисля, че това е логично в математиката, но не така стоят нещата в биологията. Мисля, че трябва да се опираме на научните данни. Логично е да има възможност за прехвърляне, обаче нали, както е възможно това, което можете да го ловите през 2012, да може да се лови през 2013, така има възможност това, което през 2012 е подлежало на улов, през 2013 да е в много лошо състояние. Затова мисля, че винаги, е, каквото и да правим, трябва да изхождаме от научните данни. Научните данни е, е, вземат предвид е, естествените условия, е, при които се развиват рибните запаси и е, за това те са по-обективни. Както и господин Миелана и други колеги в комисията, искам още веднъж да подчертая колко важно ще бъде реформата да бъде ефективна и осъществима за да можем през следващите години е, да е, виждаме отново рибари по своите брегове. Е, съгласен съм, че това е проблем не само за Средиземноморието. Всички, които живеят покрай води в Европейския съюз, би трябвало да се ползват от нашата политика, но е полезно да имаме такива затворени, закрити зони, които да бъдат подбрани от всяка държава членка след допитване до местната рибарска общност. Е, така в един момент е, ще може да се ловуват по-големи количества с много по-малко усилие. Е, при а, правилата за прилагане трябва да се а, прецени дали някъде в Европа има безрибни зони, които се нуждаят от а, защита. Това са моите две допълнителни бележки. Още веднъж ви благодаря за прекрасния доклад. Сега госпожа Миранда. Благодаря. господин председателю, трябва да помним, че Критериите за реформата са свързани с управлението, с приемането на решенията на основата на най-надежните налични научни данни. Всички трябва да бъдат активни и трябва да действаме в дългосрочна перспектива. Сегашните ни неуспехи се дължат на факта, че процедурите, които бяхме предписали, не бяха добре зададени на равнище Европейски съюз, национално, регионално, местно ниво. Нямаше добра координация, нямаше добро управление в екологичен и в економически план. И по тази причина докладът на госпожа Родост поставя някои въпроси по отношение на реформата. Тя казва дали не трябва да има разграничение между решенията, които се вземат за различните риболовни райони. Госпожа Родост в предложение 22 визира дефинирането на дребните риболовни зони или зоните за дребен риболов и за а, е, спортен или за начински риболов. Много интересно обаче и странно е, че а, е, няма а, е, предложено диференцирано а, третиране а, на а, дребния а, риболов а, и непосредствено крайбрежния на риболов. в Галисия, откъдето идвам аз, 200 000 души пряко зависят от това а, е, риболовните запаси да бъдат по-устойчиви, защото се прехранват от този вид риболов. Това е подсектор, който дава и много работа. Така че е, обществено-економическият елемент липсва тук. En el sentido de que hay que mejorar eh, las poblaciones de stock, que hay que conservarlas. Е, ние възприемаме подход към запазване на водите, към запазване на запасите. Е, към запазване на популациите, включително е, тези е, в различните риболовни райони. Преди една седмица бях в Галиция и един рибар ми каза, дядо ми беше рибар, Баща ми беше рибар, аз съм рибар и синът ми сега се готви да встъпи на това поприще. Имат а, си собствен плавателен съд, използват специални а, риболовни уреди. Това е ежедневният живот в Галиция. А, така стоят нещата и а, по френските брегове, в Гърция, в Италия, в Португалия. Комисарят, комисията трябва да даде отговор на тези съображения. Госпожа Родост в момента не ме слуша, но съм сигурна, че ще вземе предвид моите бележки. Трябва да се помисли за диференцираната схема. Тази диференцирана схема трябва да се опира върху критериите за устойчивост, които да се простират и към използваните риболовни уреди, които много се различават в отделните държави членки. И сега стигам до прехвърлимите концесии или квоти. Трябва да има превентивни и защитни, предпазни мерки е, с цел е, опазване, защита на е, дребния риболов. Е, секторът предлага дребният риболов да бъде изваден от е, механизма за прехвърляне всяка държава членка, представена в съвета, трябва да се допитва до съответния сектор е, на своя територия. В противен случай няма да бъдат вземани правилните решения. В, сега за аквакултурите. Е, в моята страна аквакултурите са зелен отрасъл, устойчив, природосъобразен. И за това ние не сме за интензивни аквакултури. бъдещото финансиране на аквакултурите трябва да бъде за екстензивни аквакултури, защото интензивните аквакултури не са устойчиви, те не са природосъобразни. Ако имате, е, да кажем, отглеждане на миди, това е нещо много устойчиво. И именно това бихме подкрепили, това бихме приветствали като е, мярка, която получава подкрепа. Благодаря, господин председателю, колеги. Вече много беше казано и аз няма да повтарям. Но най-напред искам да благодаря на госпожа Родост за забележителната й работа, опираща се на забележителни проучвания и то пространни. Съгласна съм с много от добрите й предложения и искам да се спра само на аквакултурите. трябва да зададем основата и да стимулираме изграждането на устойчиви аквакултурни дейности. Аз не говоря тук за крайбрежни държави, е, като Испания, Португалия или а, е, моята собствена държава Дания. Говоря за аквакултурите в е, държави без излъз на море. Представете си Австрия или Унгарсно ще ни се наложи да установим а, параметрите на най-добрите примери от практиката, така че да помогнем тези а, страни да развива този тип производство съгласно природосъобразните стандарти. Това ще бъде добра, зелена, екологосъобразна дейност, устойчива, биологически чиста. Мисля, че много повече внимание трябва да обърнем на този проблем. Благодаря, господин Ромева. Благодаря. От към съдържание вече много бе казано. И доста от споделените съображения бяха съвсем правилни. Искам да добавя някои мисли за определени рискове, които съзирам в предложената реформа. Обобщавам последния начин. Съвсем очевидно, целта на реформата, всички сме съгласни, трябва да бъде да бъдат определени е, приоритети добро управление, е, намаляване на свръхкапацитета, ограничаване на, у, на изхвърленията и устойчив риболов. Теорията е нещо много хубаво, но проблемите се появяват, когато стигнете до практиката. Доколкото разбирам проекта на комисията, и предложенията на госпожа Родост. И в двата случая се набляга върху това, което е по-лесно за контролиране, а се пренебрегва до някъде това, което е всъщност по-важно. Това, което е важно, е доброто управление на основата на надежни научни изследвания. Това е важното, но то е сложно. Лесно е да се говори за забраната за изхвърляне, да се говори за аквакултурите и да се говори за квоти. Това е лесната част от задачата. Естествено, че тези елементи е, съставляват част от общото решение, но те не го изчерпват. И в това виждам известна опасност, когато слушам е, развиващата се дискусия по същество. Също така, е а, възможно от тази а, опасност да изведем някои доста опасни последици. Аквакултурите са нещо ограничено и много по-лесно е да говорим за тях, да видим тях, отколкото да говорим а, за запасите в глобален мащаб. А може би, вместо да забраняваме а, изхвърлянето, да направим така, че да се реформира техническия капацитет, при което изхвърляния въобще не се допускат. Това а, трябва да бъде нашата цел. Подобни неща наблюдавам и в обща селско-стопанска политика, и в аквакултурите, и на а, други места. Не е целта да се създават а, съоръжения, които позволяват да отглеждате риба при, или а, а, ри, други видове а, при изкуствени условия. Не, трябва да стимулирате а, естественото възпроизводство на запасите в естествената им среда. Рискът е да поставим ударението не там, където му е мястото. А, и оттам е, парите ще потекат в погрешна посока. А ние би трябвало да установим приоритети, които да а, е, подпомогнат а, е, економиката, включително и управлението на риска. А, това ме а, кара да задам и последния си въпрос. А, какъв риболов искаме да съществува в Европейския съюз през 30, е, след 30, 40 или 50 години? Кой искаме да може да ловува и кой искаме да не може да ловува? Това е важно. Ако се опитваме да удовлетворим всички, ще а, се окажем а, подкрепа на онези, които най-малко заслужават подпомагане и е, ще се окаже, че вредим на онези, които най-много заслужават нашето внимание. Мисля, че не би трябвало е, да е, не би трябвало да се вторачваме в няколкото дървета, които тук ни се предлагат на нашето внимание и да изгубваме от поглед гората. Госпожа Патрао Невеш. Благодаря, господин председател. Едно от предимствата на това, че съм последната, която ще се изкаже тук, е, че мога да не повторя много от нещата, които вече бяха казани. Но има едно нещо, което искам да повторя и това са поздравленията към госпожа Родост за положения труд и за постигнатия резултат. Ще се занимая с няколко въпроса, които за мен са най-важните тук. Първо, много важно е да има разграничение между индустриалния риболов и риболова, дребния занаячийски риболов. Предложение 22 е доста неудачно в тази връзка, тъй като се прилага само един единствен критерий. Много сме обсъждали тези въпроси и винаги ясно сме заявявали, че дефиницията трябва да бъде гъвкава, ако искаме да е справедлива и да покрива всичко, от севера до юга. Затова няма как да се намери една обща дефиниция. Няма как да не ни е трудно да преценим различните критерии. Именно за това тук искам да кажа, че е ясно, че има нужда от различни режими за, раз, за двата различни вида риболов или риболовни райони. Като диференцирането може да бъде по няколко параграфа. Ще спомена само няколко. Първо, прехвърлянето, прехвърляемите квоти и древните рибари – трябва ли изобщо да ги включваме в системата? Според мен този тип менеджмент трябва да бъде ограничен до индустриалния риболов. Що се отнася до риболовните райони? По отношение на дребния риболов, трябва да има различно третиране. Индустриалният риболов няма нужда от общностни пари. Той е бизнес. Няма нужда от субсидии. Но какво да кажем за дребните рибари? Там нещата стоят съвсем различно. Ми, нали, Страсбург приехме една резолюция за множеството функции на риболова и обърнахме внимание на голямото разнообразие ползи, които проистичат от риболова, особено от дребния риболов. Затова тук моля докладчика да, ме, да приеме моето предложение да включи в доклада си множеството аспекти на риболова. Друг важен въпрос тук са условията. Днес след обед в дебата все още не сме споменали тази дума, но мисля, че те са много важни. Има положителна дискриминация за онези, които демонстрират, че прилагат добри практики. Така, собствениците на плавателните съдове и рибарите стават партньори в осигуряването на прилагането на тези добри практики. Още нещо, което според мен става все по-важно. Био географски чувствителните райони. Всичко това, всички тези усилия отишли за идентифицирането на, на районите, на ресурсите за тяхното описване е, е с цел да се определят е, най-чувствителните райони районите, е, където се хвърля хайвер и районите, където подрастват дребната риба. Има нещо, което все още не съм намерила, а именно упоменаването на отдалечените територии. Тези територии са много важни за Европа, а имат свои особености. Именно за това мисля, че би било много добре да има конкретно упоменаване на тези отвъдморски територии и риболова там. И накрая, аквакултурите. миналото съм изразявала своята, своето критично отношение към идеята да има един единствен консултативен съвет за аквакултурата. Защото ситуациите са много различни. Не е възможно един консултативен съвет да работи за всички райони. Има толкова много различни типове райони, има толкова много различни типове риби и молюски, които се отглеждат, че един единствен регионален консултативен съвет не е достатъчен. Благодаря много. Поздравления на докладчика. Благодаря от името на комисията господин Бянки. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към списъка на изказалите, които поздравиха докладчика за отличното качество на изготвения текст. Действително, като се има предвид сложността на основния регламент, който обсъждаме и на множеството изменения, тя е свършила отлична работа. Не съм чул какъвто и да било въпрос, искащо уточнения по някои елементи от нашето предложение, така че съвсем накратко ще обсъдя основните елементи от изготвения от вас документ един важен елемент тук. Нещо, което сме чували по-рано, е свързан с селективността и избягването на изхвърлянето на улов. Тук няма да ви досаждам с списък на членовете, в които се казва, че трябва да сме по-селективни, че трябва да се избягват да, да се елиминира изхвърлянето. В крайна сметка най-добрият начин да се елиминира изхвърлянето е просто да не се допуска нежелан страничен улов. Друг важен въпрос отразен в нашето предложение е какво може да се направи с онези видове допълнителен страничен нежелан улов, които просто няма как да се избегнат. И това е област, в която трябва да помислим повече. Има различни ситуации в различните морета. Трябва да се вземат всички те предвид и да се намери възможно най-добрият баланс. Защото по никакъв начин не искаме да има система, при която рибарите се чувстват насърчени да продължат да изхвърлят риба. Така, трябва да се създадат и насърчителни мерки, да се използват и другите видове риба. Има паралелни пазари, на които подрастващата риба може да струва много. Така че приемаме всички предложения, които чухме днес. Един важен е, повдигнат въпрос бе свързан с свръхкапацитета. Дали с прехвърляемите концесии можем да решим този въпрос навсякъде? Доста сложен е този въпрос. Много добре знаете, че е трудно да се измери свръхкапацитета. Има няколко начина да се направи това, но нито един от тях не е особено е, точно от научна гледна точка, въпреки че резултатите са цифрови. При всички положения нито един от методите да ни дава достатъчно ясна представа за свръхкапацитета. Ще бъде много трудно да се разчита на технически мерки за капацитет и свръхкапацитет. Доста сложен е този дебат. Още нещо, което исках да уточня за аквакултурите. Не предлагаме никакви задължителни мерки. Някои от изказалите се казаха, не искаме Европейския съюз да започне да развива аквакултурата, бихме искали по-скоро Брюксел да помогне на държавите членки да развият аквакултурата. Точно това предлагаме и ние. Искаме държавите членки да се занимават основно с това. И оттам нататък има финансови стимули и за по-зелена, по-устойчива, по-традиционна аквакултура – като не се дефинират конкретно различните типове аквакултури, тъй като не може в един основен регламент да действаме прескриптивно. Няма как да надхвърляме правомощията си тук в Брюксел. Но при всички положения принципа за устойчивостта е най-важният. Записано си внимателно вашето предложение за гъвкавост на квотите, предложено от докладчика. Ще го обмислим много внимателно. Ще продължим да разсъждаваме дали по този начин може да се справим с управлението на квотите по отношение на квотите за изхвърлена риба. И последно, дребните рибари. Имаше много коментари за това, че е необходимо да има специален раздел за дребните рибари и то в основния регламент. Тук ще кажа две неща. Първо, е, вземаме предвид предложението на госпожа Родос да обмислим възможните критерии, е, критерии, които да допълват е, дължината на кораба като критерии. И нека тук да спомена, че моите колеги, които ме предшестваха, внимателно разгледаха възможностите да се е, постигне някаква дефиниция за е, традиционен, за нечийски, крайбрежен и прочия риболов. И така, както казахме по отношение на прехвърляемите квоти, тук просто залагаме един принцип, и оттам нататък оставяме конкретните дефиниции на тези органи, които са много по-бързо, по-близо, извинете, до конкретните риболовни райони. И така, много важно е в основния регламент да има едни основни принципи, за да може на места да не се въвеждат политики, които е, да противоречат на тези принципи. Няма как да се работи при всички положения с един размер за всички. Благодаря много, каза председателят. Госпожа Родост има думата за заключителни коментари. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на всички, които подходиха толкова мило и любезно, защото в крайна сметка вие ме хвалите, но не само аз свърших цялата работа. Имаше много колеги, които очакваха активно. Имахме изслушвания, работа в комисията. Така че много се радвам, че работихме добре заедно. Никой ням, не може да свърши тази работа сам. Благодаря много за положителните коментари от името на всички. А, нека тук да подчертая, че това е просто един работен документ, а не доклад. Целта на работния документ, разбира се, е накрая да се изготви добър доклад. И за това много благодаря за всички направени предложения и за насърчителните коментари. Очаквам във възможно най-скоро време да получа коментарите и в писмен вид, така че да се изме... да попаднат тези изменения и в крайния текст на доклада. Целта е да имаме, да проведем един всеобхватен дебат, за да се погрижим рибните запаси да се развиват в благоприятна посока. И за благото на риболова и за благото на морето. До тук общата риболовна политика е довела само до отрицателни резултати, така че трябва да се поправят грешките, направени в миналото. Има няколко държави членки в Европейския съюз, които просто не приемат е, отговорностите си несериозно. Много държави членки, които са длъжни да осигуряват контрол, не го правят достатъчно добре. Така че ние тук в Европейския парламент трябва да направим нещо, за да може тези органи да бъдат принудени да поемат своите отговорности и да ги приемат на сериозно. Крайно време няма да имаме повече шансове. виждам, че има различни мнения по някои от елементите. Моля ви, подайте своите предложения в писмен вид, за да може да обединя възможно най-много гласове. Благодаря. Дебатът ще продължи, казва председателят, защото още утре ще се върнем към тази точка. А сега преминаваме към шеста точка от дневния ред, в която става дума за изменение на регламент 1300-2008 година за херингата. Господин Стивенсън има думата. Благодаря, господин председател. Това е вторият обмен на мнение за този регламент. Имахме едни, е, е, е обсъждане, е, едно съвсем кратко обсъждане в Комисията по риболова. Предишния път е, няма големи промени в моето предложение, просто съм променил някои формулировки. По член първи под... запазвам формулировката за географското разпределение на рибните запаси и се предлага да се дефинира конкретно къде се намира зона 6А. и допълнителен район 6А юг за Херинга. Целта е да се управлява по-добре дейността на риболовните съдове в 6А Север. Доколкото, доколкото разбирам, комисията не иска да увеличи обхвата на плана, а по-скоро става дума за а, регулиране на същия, същите рибни запаси. А, бих искал все пак комисията да потвърди, че е точно така. В член 7 става дума за смъртността сред рибата и преглеждането на данните за тази смъртност. Комисията не уточнява достатъчно добре какви са научните данни, въз основа на които тя прави своето предложение – и мисля, че трябва да се включи STECF, защото как, както и мнението на Пелагичния регионален консултативен съвет, който работи в тясно сътрудничество с ИЗИС. Трябва да се направи всичко възможно, за да се забавят за да се избегнат забяванията по законодателната, обикновената законодателна процедура и годишната консултация трябва да се премахне, според мен, да се, и да се замести с 4 е, годишен период, който също да бъде подложен на обичайната законодателна процедура. комисията трябва да се съветва и с STCF е и с Пелагичния регионален съвет. Това е моят съвет. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на комисията, тъй като никой друг не желая да се изкаже. Да, благодаря. Само ще отговоря на докладчика и това, което той упомена по член първи. Наистина мога да потвърда, че става въпрос за опит за регулиране на същите рибни запаси, биологични запаси, както беше и в стария регламент, а не за нещо различно. Някой друг иска ли да вземе думата? Добре, да преминем към следващата точка от дневния ред. възможности за риболов и финансово участие, предвидени споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мозамбик. И госпожа Долорес Гарсия Еро Карабайо ще представи становището. Извинете, господин председател, опитвах се да си подреда документите преди да започна изказването си. Първо бих искала да ви уведомя, че има на втора страница от доклада една грешка. Става въпрос за 80 000 тона, а става въпрос за 8 000, т.е. една нула в повече. В цифрата има грешка. по предишния протокол. който а, изтече на 31 декември 2011 година. Комисията поиска подновяване и през ноември миналата година беше пред, подготвен един доклад, за да можем по изискванията на съвместната процедура да вземем решение по съдържанието на протокола. Има леко забавене, защото на 1 януари трябваше да влезе в сила – новото споразумение и ние получихме документацията около коледа. Така че беше малко скъсено като време. Има много голям набор от документация, която позволява набирането на достатъчно данни, за да се направят по-реалистични оценки, но тази информация не е достигна на време до нас. Мисля, че това е фундаментално по значение. Ние трябва да имаме информацията на време, трябва всичко да бъде прозрачно. Парламентът трябва да има своя достъп до всичко, което му е необходимо, за да направи обективно и въз... вярно предложение. Защото ние сме тук, за да представляваме гражданите на Европейския съюз. По съдържанието. Има предложение за нов тригодишен протокол от 1 януари 2012 до 31 декември 2014 година. става въпрос за лицензии, приходи от лицензия на стоеност 2 милиона 900 хиляди за всички кораби, които влизат в територията на риболов в Мозамбик. 8000 тона на година е доста по-малко за 79-те кораба, риболовни кораба. Това е в съответствие с Доста от препоръките, които ни представи Комисията по развитието, но разбира се, ние трябваше да формулираме всичко по начин, който да допълва до сега действащия текст по отношение както на правата на човека, правата на организиране и събиране и поредица от други препоръки са включени като нови клаузи. И искахме това да се превърне нещо като лична карта, едва ли не, и карта за нашите кораби, за да могат те да, да работят по едни и същи критерии. За това, например, да се фиксира сума, която да не бъде, за заплати да не бъде по-ниска от определена сума и така нататък корабопритежателите 20 до 25% плащат по, ще трябва да плащат повече. Разбира се, инспекции трябва да се провеждат, за да се разбере какво е състоянието на флотилията също така електронен корабен дневник на улова трябва да започне да се използва на 1 юли, от 1 юли. И това ще бъде предоставено от, на научния институт в Мозамбик като дейност. Ние Искаме отговорно и устойчиво рибарство, не само в Европейския съюз. И това е много важно, защото когато говорим за устойчивост, става въпрос за устойчивост на запасите не само на нашия континент, а на цялата планета. Ние имаме двустепенна отговорност защото когато сме отговорни ние, а, запасите рибните се увеличават и това а, дава като резултат ползи за рибарите и рибарските общности по много, на много места по света. Ето защо ние трябва да препоръчваме, както е направено тук за споразумението в Мозамбик, да препоръчаме администрацията на Мозамбик винаги, когато установи несъответствие, да предприема действия за временно отменяне, отнемане или перманентно отнемане на лицензите. Средства за, подготов, за подкрепа а, на Мозамбик ще бъдат увеличени значително от 26, 260, извинете, на 460. Разбира се, всички нарушения в трудовоправните отношения и в социалната сфера също са взети предвид и са направени препоръки в тази област. По отношение прозрачността, електронният корабен дневник ще бъде за ежедневния улов ще бъде изключително важен във връзка с ННН, нелегален, неот недеклариран и нерегулиран риболов. Това е повече или по-малко духа на предложението за протокола с Мозамбик. Благодаря ви. Да, благодаря а, на госпожа Гарсия Ерол Карабайо за всичко, което ни представи. Наистина, препоръките ще повишат степента на прозрачност, но трябва да се подчертае още веднъж, че трябва да имаме достъп до информацията на време, което означава поне една година преди началото на преговорите. Омръзна ми да го повтарям, но като се подготвях за това заседание, бидейки докладчет сянка от зелените по този доклад, аз отидох до секретарията на а, комисията Пешен, а, за да вземе някакви документи, но това не мога да кажа, че е много лесно за ползване като механизъм. За мен е почти невъзможно да, да, да задам съответните интелигентни въпроси, а ако нямам достъп до съдържанието на докладите. Но доклада на госпожа а, Гарсия е много точен в това отношение. А, тя посочва, че липсва информация и прозрачност и по време на заседанията, което според мен е нещо, което не бива да бъде допускано. Прозрачността трябва да е не само за Европейския парламент, но и за парламента на Мозамбик. Имам няколко въпроса. Споменава се повишаване на а, сумите, които се заплащат от корабособствениците. 20 до 25% се казва, но колко точно? 65 евро на тон ли е, както е било до сега, или колко плащат корабособствениците на тон по това ново споразумение. Бяха споменати 300 евро на година. за наблюдение, това на, съответно на кораб, как, не е ли това много ниско? Права ли съм? Как се финансират а, наблюдателите? Кой ги финансира и така нататък? Електронните корабни дневници. Това е изключително добра стъпка напред. Разбира се, системата VMS, системата за наблюдение на кораби е изключително важна. И смятам, че трябва, както вече казах, трябва прозрачността да се простира в двете посоки. За съвета Евро, Европейския, за Европейския парламент и за парламента на Мозамбик. Искам също така да се а, така, по-ясно формулират фактът, че при непрозрачност или при а, неизпълнение или нарушение на постигнатите договорности от страна на а, Мозамбика ще има оттегляне, изтегляне на и отнемане на лиценза. Какво ще направи комисията срещу а, корабособствениците, които нарушават правилата. Е само Мозамбик ли ще го прави? Ще реагира, имам предвид. Как ние провеждаме контрол и наблюдение върху, собствен... върху нашите корабособственици? Това е изключително важно, за да можем и съответно да ги санкционираме. Благодаря. Нещо съвсем кратичко по отношение достъпа до топ секретните документи, преди година трябваше да отида, за да прочета документа. Трябваше да си вода бележки, защото не ми позволиха да заснема дори с телефона си. Е, добре, а, ние не сме деца, не сме ученици. Аз като бях на 10 години, а, като бях на 10 години, а, по-големите ученици промъкваха в училище тайничко най-новото издание на списанието Playboy и ние малките трябваше да даваме паричка, да кажем един пенс или нещо такова, за да можем да го погледнем. Еми аз така се чувствах. Може би ще трябва да се направи нещо все пак. А, да обръщам се към комисията. Моля ви, разрешете ако този проблем. Ние трябва да можем да имаме достъп. Да, благодаря. Да дадем думата на комисията. Бих искал също да повдигна този въпрос. И се радвам, че имам възможност да спомена във връзка с това. А, имаше доста неприятен инцидент с а, док, документ на Генерална дирекция Трейд, но оправихме го, разбира се, но това някакси беше доста неприятно. Както каза господин Стивенсън, на базата на Плейбой, не е заради Плейбой, дайте да направим нещо. Благодаря, господин председателю. Няма да се спирам на епизода с Плейбой, но естествено, че ще е, съобщя на началниците, а, максимално точно това, което току-що бе казано в залата. Разбирам трудностите, които споделяте. Позволете ми да уточня информация по някои от поставените от вас въпроси за оценките трябва да се намери някакво съчетание между информация и воеризъм, ако желаете. Да, но също така трябва да се запазят и някои данни с личен характер. За това всички индивидуални данни, които се съдържат в докладите, ще бъдат изчистени. По отношение на смесения комитет, припомням, че ние за смесените споразумения сме приключили преговорите, дали сме резултатите в съвета и в парламента по отношение на финансирането, евентуално недостатъчно на операциите е, за наблюдение. Да, там имаме слабости, но все пак припомням, че това е първият протокол с такова задължение а, е, по а, е, споразуменията за партньорство. Историята е, е доста отдавна. Развитието и предисторията са дълги, но все пак ще вземем предвид бележките на парламента, че това задължение не е достатъчно солидно. По отношение на преговорите, комисията поддържа връзка с мозамбикските власти, е било в смесената комисия или адхок. Свързваме се с държавата, комисията се свързва с държавата на знамето, за да бъде коригирано нарушението. И Мозамбик има пълното право да не поднови разрешението за кораб, който е ловен в нарушение. Мога да уверя също така вашата комисия и комисията за развитие, че ние следим за различните права, закрепени в протокола. Комисията прави това постоянно и естествено на всяко заседание на смесения комитет или смесената комисия се прави равносметка. По отношение на зачитането на колективните трудови договори, трудовите възнаграждения, непромишления риболов, да, имам механизми за контрол. Припомням, че, както каза и госпожа докладчикът, подкрепата от страна на сектора беше разширена, за да се позволи по-добро функциониране на този механизъм. На последно място отбелязвам си, че според докладчика е необходимо да има еднакво третиране от гледна точка на запасите, които се движат. Да, това е нещо, което вземаме предвид. Имам една новина, не знам дали е новина. От миналата година Мозамбик е член на регионалната организация, но във всеки случай това е добро начало и позволява да се постигне такава разнопоставеност. Това е бележката ми, господин председател. Госпожа Левин, бихте ли ми дали информация точно за сумата, която плащат корабособствениците на тон и дали има система за контрол на плавателните съдове в Мозамбик. Е, господин е, Рамос, дали ще иска да отговори на тези въпроси? Благодаря, господин председател. Отговорът ще бъде кратък. Сумата на тон е 35 евро, както при другите аналогични споразумения. От миналата година системата за контрол върху плавателните съдове е задължителна. Благодаря, госпожа Гарсия Иеро. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Ние всички сме отстрани е, с различна история и традиции – затова няма да използвам аналогията, която, с която си послужи господин Стивенсън, особено като се има предвид, че съм жена. В Испания нямаше прозрачност, нямахме достъп, имаше доста голяма мъглявост даже. Така че това създава у хората впечатление, че има какво да се крие. И изведнъж аз ставам докладчик и трябва да изготвя този доклад, който трябва да се приеме и да бъде изпратен за превод. Прочетох доклада много набързо. Някои проблеми са поставени от комисията. De formación profesional fue el estudio de impacto ambiental. Es verdad que nadie me decía cuál era el Исках да се добера до оценката за въздействие върху околната среда. Мислех си, че това е най-важният документ, но никой не можа да ми каже по какъв ред да се добера до нея. Трябваше май да се свържа с секретарията. И това ми напомня, за е, едно подобно положение е, в Испания. Ако сме в такова положение в Испания, е, всеки ще ми каже, ми идете в Министерството. Споделям казаното от колегите за необходимостта от прозрачност на информацията и достъп до нея евродепутатите са длъжни да изготвят такива доклади и за да можем да ги изготвим, ние се нуждаем от е, информация. Ние сме отговорни, пълнолетни, възрастни хора и е, представляваме е, своите съграждани, така че трябва да имаме достъп до информацията. Имахме известно време за приспособяване към Лисабонския договор. Ако а, вие разполагате с две години и половина в Европейската комисия, а, за да изготвите текста на едно споразумение, какъв е смисълът ние в Европейския парламент, когато правим доклад върху него, да а, разполагаме с няколко дни? a hacer el papelón. Es decir, que lo sucesivo sí que sería bueno. Е, няма да е, се спирам само на предложенията. Нали, няма да се изолирам по политически цвят между воеризмът и прозрачността има някакво равновесие. Нали? Между любопитството и информацията има някаква, някакъв баланс. Сега, това не е информация, която ще постави под заплаха сигурността на Европейския съюз или на Мозамбик. Говорим за социално, за економическо съдържание. Комисията ме посрещна добре. И може би и аз бърках. И ще се извиня на колегата госпожа Левин. Може би беше добре да напишем доклада заедно. Сега, е, права на човека, трудови права, екологични права са все въпроси, които, с които се балансира в а, е, е, това споразумение. И а, а, тук говорим за съдове, а, които. А, трупат печалби чрез улов на видове, а, които за мен са проблемни. Мисля, че е необходимо да бъдат отделени повече средства, повече ресурси на обсерваторията. Тя трябва да бъде разработена, развита. Струва ми се, че в бъдеще ще е много полезно да има по-добро наблюдение и да се предвидят повече средства за тази цел. Казвам, аз съм виновна. Бях новобранец но се извлякох полуките и ще направя всичко, което зависи от мен, за да получим достъп до информацията, която ни е необходима за изготвяне на докладите. Председателят, благодаря, е, госпожо докладчик. 2 март, 12 е, часа е срокът е, за внасене на изменения. С това приключваме днешната част от заседанието. Утре в 3 часа предстои да проведем съвместно заседание с националните парламенти. Ще започнем точно в 3. Припомням ви, че ще бъдем в друга зала. До утре!